и на 26 април 1986 година. Този ден се вряза в памета на всички ни. Преди 30 години, на 26 април 1986 година, в тогавашния Съветски съюз, в Република Украина, избухна реакторът на атомна електроцентрала Чернобил. Стигна се до пълно стопяване на горивното ядро на реактора, до възможно най-тежкия инцидент с ужасяващи последици. Радиация в огромни количества бе освободена в атмосферата. Голяма част от територията на Русия, Украина и Беларус бе замърсена. Радиоактивният облак премина през Европа, достигна до Северния полюс. Към момента броят на заболелите и починалите в резултат от радиоактивното замърсяване не е изяснен. Вероятно никога няма да бъде изяснен. Но приблизителни оценки на последиците от това замърсяване и на броя на смъртните случаи, независимо в какъв размер са, говорят за драматични последици. Движат се в диапазона между десетки до стотици хиляди загинали. Немалко от вас си спомнят за така наречените ликвидатори – това бяха млади хора, без никакво защитно облекло, без никакво предупреждение. Тези млади хора бяха изпратени в района на инцидента, за да се борят с замърсяването, да ограничат последиците от инцидента. На тях трябва да благодарим за това, че не станахме свидетели на още по-драматични последици. Много от тези млади хора заплатиха тази акция с живота си. Хиляди жители на региона трябваше да напуснат домовете си. Много семейства трябваше да бъдат презаселени. Бяха разрушени цели общности и в момента въздухът и почвите в региона, храните там са замърсени. Хората продължават да страдат от последиците от този инцидент, в това число и деца, родени години след него. Чернобил тази руина продължава да ни напомня за бедствието. Чернобил продължава да е проблем. Извеждането от експлоатация на всички технически съоръжения продължава да е скъпа и сложна задача защитното покритие от 86-та година следва да бъде заменено. Новото защитно покритие ще бъде готово най-рано през 2017 година и ще струва между 1,5 и 5 милиарда. Решението за това дали да използват ядрена енергия или не спада към прерогативите на държавите членки. Но радиоактивните облаци, радиоактивното замърсяване не се спират пред национални граници. Затова усилията ни в областта на сигурността и превенцията не бива да се спират пред националните граници. Инцидентът в АЕЦ Фукушима, според мен, правилно стана повод за нас да подложим на обстоен анализ на риска и сигурността 145 атомни електроцентрали в Европейския съюз отвъд междупартийните граници, отвъд конфликтите между отделни държави и правителства, отвъд различните виждания за ядрената енергия. При всички положения трябва да помним последиците от този инцидент. Трябва да помним, че трябва да се погрижим за това атомните електроцентрали в Европа, централите в близост до нас да са безопасни. Ужасяващият инцидент в Чернобил преди 30 години и бедствието в Фукушима преди няколко години трябва да ни припомнят за тази наша мисия. Европейският парламент трябва наистина да вземе при сърце тази мисия. Благодаря ви за вниманието. Уважаеми колеги, тази седмица имах честа да се срещна с нейно превъзходителство доктор Амал Ал-Кубаси. Тя е председател на парламента на Обединените арабски емирства. Днес тя е тук сред нас. Госпожо